гръцки органи са подали молба за вдигане на е, имунитета на цитираните двама колеги, същото полските власти за Робаш Ивашкевич и Чеслав Сикерски. В рамките на две наказателни производства, те, съгласно правилника, тези въпроси са прехвърлени на компетентната комисия